групите, заедно с председателят на съвета, ще се приемат четири основни оси за стандартната законодателна процедура, свързана с правилата на процедурата, 78-те такива. И съответно те ще бъдат публикувани в протокола към това заседание. И сега пристъпваме към дневният ред. Крайният окончателен